liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind noch nicht so zahlreich. Уважаеми колеги, няма още много колеги в залата, въпреки това нека започнем. Преди да пристъпим към дневния ред за днешното заседание, трябва да ви съобщя една тъжна новина – Ефа, моля служи си слушалките, защото ще кажа нещо за теб. Es ist sozusagen eine ja, traurige Pflicht, jemanden aus unserer... Тъжно е, когато трябва да се сбогуваме с някой колега, Ефа Сан Жоан, сътрудник на групата на социалистите и демократите, предстои да ни напусне, за съжаление. Благодаря и за доброто ни взаимодействие през изминалите години. Желая ти всичко най-добро. Доколкото разбрах, в бъдеще ще работиш в испанската делегация в групата на социалистите и демократите. Тоест ще продължиш да работиш тук с нас в парламента, но не в комисията по култура. Много е жалко това, наистина съжаляваме. Въпреки това ти пожелаваме всичко най-хубаво. Имаме и букет цветя за теб. That's it. Thank you, Eva, also for, uh, for us. So, dann können wir jetzt zu unserem eigentlichen Tag. Продължаваме с дневния ред за днес. Надявам се, че някой друг колега в течение на сутринта ще ни удостои с честа да дойдем. Първата точка от дневния ред за днес е семинар на тема за крила на малолетните и непълнолетните във века на цифровите технологии. Семинарът е организиран от тематичен отдел Б все повече се засилва цифровизацията, все по-достъпно е цифровото съдържание за малолетни и непълнолетни, което ни поставя пред нови предизвикателства във връзка с закрилата им. Трябва да се изправим пред тези предизвикателства, като приемем европейска нормативна уредба. Семинарът ще е посветен на въпроса за обстойното определение на проблема, както и за реалните и потенциални решения. Ще обсъдим и действията, които може да предприеме Европейския съюз, за да се справи с предизвикателството. Днес сред нас са редица експерти в областта, които ще ни представят темите, които очертах до тук. Сред нас е, например, господин Брайан Онил, директор на отдел услуги за научни изследвания, предприятия и новаторство в Дъблинския технологичен институт. Той ще се занимае с определението на проблема с сигурността на децата в онлайн среда. Стефан Шодрон работи в съвместния научно-изследователски център. Това е службата за научни изследвания на комисията. Специализира в областта сигурност в цифрова среда за гражданите. Ще ни представи констатациите от проучване посветено на деца до 8 годишна възраст и цифровите технологии. Ева Ливенс е професор по право и технологии в юридическия факултет на университета в Гент. Тя ще ни представи решенията, както и политическите дилеми във връзка с сигурността на малолетните и непълнолетните онлайн. Соня Ливингстон е професор по социална психология в факултета по медии и комуникации в London School of Economics. Тя ще излезе с препоръки за решения в общоевропейски план за закрилата на малолетните и непълнолетните във века на цифровите технологии. Предстои да чуем, както виждате, интересни изказвания. Всеки експерт има по 10 минути за изказване. След първите две изложения ще има кръг с въпроси и отговори. Предлагам, както обикновено, да приложим така наречената система пинг-понг, т.е. кратки въпроси, последвани непосредствено от отговори. Тази система прави дискусиите по-оживени. Затова предлагам да я приложим и днес. Пристъпваме веднага към първото изложение. То ще е на господин Онил. Моля да се вместите в 10 минути. Благодаря на всички експерти, че се отзоваха на поканата ни. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по култура, благодаря ви за поканата. За мен е голяма чест заедно с колегите си да обсъдя с вас тази толкова важна тема. Тема, на която вече сте поставили силен акцент. Днес ще очертая проблема, свързан с безопасността на децата онлайн. Ще представя и факти за различните вреди, които могат да бъдат нанесени на децата, когато са онлайн. Ще се спра и върху киберпрестъпността, засягаща децата, най-вече проблема с незаконното съдържание онлайн. Много бързо настъпват промени в тази област, поради което възникват и нови предизвикателства и проблеми, на които трябва да се реагира на политическо и законодателно ниво. Децата трябва да разполагат с необходимата закрила. Това е от основно значение. Освен това, трябва да се гарантира тяхното благосъстояние, както онлайн, така и офлайн. Всичко това трябва да е част от един цялостен подход. Тоест, децата трябва да се възползват от възможностите, които им предоставя информационното общество, да заемат своето подобаващо място в него. Как можем да очертаем проблема? Представлявам група учени, които работят заедно с политици в тази област – как определяме ние безопасността на децата онлайн? Определяме я на ниво политики и на ниво инициативи, различни видове намеса за повишаване на благосъстоянието и безопасността на децата онлайн. Тези инициативи включват информационни мерки, просветна дейност с цел повишаване на уменията, повишаване на устойчивостта, технологични решения, допринасящи за повече безопасност, регулаторни мерки и други целенасочени действия за борба срещу вредоносното и незаконно съдържание. В момента се разработва цялостна политическа рамка. Вече имаме почти 20 годишен опит в това отношение. На ниво държави членки се поставят различни акценти, като например мерки за закрила с цел ограничаване на риска и намаляване на потенциално отрицателното въздействие на онлайн средата върху децата. Тези акценти включват също така и мерки за реализиране на правото на децата да участват в онлайн средата. В момента се наблюдава преход от мерки за закрила към мерки за по-добър интернет. Е, Знаем, че Мащабите на проблема в момента са по-различни, тъй като децата имат изключително широк достъп до онлайн средата. Нерядко те са на предната фронтова линия. Придобиват опит с онлайн средата, какъвто по-възрастните нямат или нямат в такава степен. Констатациите от международни проучвания показват, че децата под 18 годишна възраст използват много широко интернет. Едно на три такива деца го използва. Много висок е процентът и на по-големите деца. Тоест, предимно младежите и децата използват интернет. Интернет вече е неразривна част от обществения живот, неразривна част е и от живота на децата. Това става видно по начина по който се използват интернет комуникациите и комуникацията по социалните медии от децата. Те ги използват най-вече за да общуват с връзниците си, да се социализират, както и за забавление. Използват се тези услуги от страна на възрастови групи, за които първоначално не са били разработени. Това е един основен момент. Как можем от ние в академичните среди да подпомогнем политиците? Можем да им предоставим факти, надежни факти и констатации за това какво преживяват децата, когато се сблъскват с онлайн технологиите. Тези технологии може да се отразят благоприятно върху тяхното развитие. От друга страна може да представляват и риск. Могат да представляват както възможност, така и риск от друга страна не винаги може да се стигне до неблагоприятно въздействие върху децата. Много е важно да се цитират факти за това, какво може да проистече от риска. Не винаги от риска проистичат вреди. Освен това, рискът и възможностите вървят ръка за ръка. Децата са все по-изложени на онлайн технологиите, все по-активни са онлайн, поради което възникват и все повече въпроси на политическо ниво. Ще обобщя, тъй като нямаме много време. Излизам с класификация, с типология на рисковете и вредите. Те са изготвени от EU Kids Online Network – Правени са също така и много подробни научни изследвания в общоевропейски контекст, контекст в течение на много години с цел да се очертаят определени ситуации, в които децата може да са както получатели, така и жертви от една страна и от друга страна активни участници. Тоест децата могат да се окажат в ситуации, в които несъзнателно се оказват в опасност. Проведени са много подробни научни изследвания, в които са поставени различни акценти, различни са и констатациите в различни области. Съвсем накратко става дума за чистотата на риска, установена от EU Kids Online Network – Става дума за много характерни ситуации, в които попадат децата, когато са онлайн. Над 50% от 9 до 16 годишните, например, са докладвали, че са се сблъсквали с съдържание, което ги кара да се чувстват неудобно или което смятат, че не е трябвало да виждат. Много често също така децата се сблъскват с сексуално съдържание. Наблюдава се освен това и турмоз, и по-точно кибертурмоз. Това е най-честият вид вреда. Най-често са и най-силно са засегнати децата от нея, но това не се среща всъщност толкова често, колкото други рискове. Сексуалният турмоз също се наблюдава. Има също така и риск от нежелани контакти. А що се отнася до неблагоприятното въздействие върху децата, тук положението е малко по-различно. Отново, често на горещите телефонни линии се докладва кибертурмоз. Докладват се също така и много други ситуации, които по някакъв начин се отразяват отрицателно върху децата. Нека сега съвсем накратко се спра върху престъпността онлайн, засягаща децата. Тук трябва да се прави разлика между вредоносно, и незаконно съдържание, вредоносни и незаконни контакти. Що се отнася до киберпрестъпността, засягаща деца, има различни видове поведение, различни видове установяване на контакт, които може да са вредоносни за децата и по които трябва да се повдигат обвинения по наказателния кодекс. Става дума за сексуална експлоатация, постоянен турмоз, радикализация и използването на онлайн на платформите за пропагандиране на крайни идеологии. Разбира се, Пети, порнографията. Произвеждането и разпространението на такива материали продължава да е много сериозен проблем за централната изпълнителна власт и правоохранителните органи. Това е много значим проблем на политическо ниво. Данните за мащаба на проблема продължават да привличат силно общественото внимание и да будят силна загриженост сред обществеността. Има също така и нововъзникващи заплахи. Те са подложени на анализ от Европол, например. Такива действия включват, например, принудата и сексуалното изнудване. Това се добавя към списъка от киберпрестъпления, засягащи напоследък децата. Към тях се добавя използването на явно сексуални послания за цел или измама или принуда. През ам, изминалите месеци и години имаше редица такива случаи, които станаха повод за сериозна загриженост. Става дума за използването на изображения по интернет, насочени най-вече към по-уязвимите възрастови групи, по-малките деца. Киберпрестъпленията, засягащи децата, са сред едно от основните предизвикателства за законодателите и политиците. Към тях се добавя и още една област, в която се спирам върху която се спирам в проучването си, става дума за нововъзникващи рискове и предизвикателства. Много бързо се развиват технологиите. Трябва да следим това развитие, тъй като от него проистичат нежелани последици. Децата на все по-ранна възраст се сблъскват с новите технологии, което води до нови заплахи, до рискове за образованието, както и за родителите интернет на нещата, взаимосвързаността на всички устройства води до промяна в общия контекст този проблем трябва да бъде достатъчно добре изследван. Трябва да се разработят и подходящи мерки, за да има насоки за родителите, за политиците, за работещите в сферата на образованието. Трябва да се обсъдят и други проблеми, свързани с сигурността и неприкосновеността на личния живот, тъй като в течение на времето се събират, благодарение на онлайн средата, много големи масиви от данни все още няма достатъчно проучвания на по-мал, за по-малките деца, използващи новите технологии, за свързаните устройства, за интернет на нещата, за рисковете и ползите от промените в технологичния контекст. Наскоро бе проведено едно проучване от страна на Европейската комисия, което показва, че държавите членки не разполагат с достатъчно информация и достатъчно факти и не работят за тази цел. Само в пет държави членки се провеждат редовни проучвания, които да прераснат и в политически действия по-нататък, както и в законодателство. Много е важно да се провеждат проучвания и да има надежни факти. Председателката, благодаря ви за тези уводни думи. Продължаваме с госпожа Шодром. Er Thank you very much. So, I'm just waiting for the slides, so she have to... Благодаря, изчаквам слайдовете. Yeah, all right. So today, as we just... Както чухме от Брайан, детството вече преминава в цифрови изражения. И много е трудно дори да си представим колко се променя детството. Използването на цифрови технологии започва едва ли не от бебешка възраст. Въздействието на това явление върху образованието, ученето, безопасността се поставя вече от доста години. Тинейджери и деца преди възрастта на 12 са изложени на използване на тези технологии и се оценяват рисковете, с които те се сблъскват и какво е необходимо за да се преодолеят тя. Центъра за научни изследвания на Европейската комисия е, проведено изследване за деца от 0 до 8 години и цифровите технологии. Целта беше да се разбере какво могат и трябва да правят децата с цифрови технологии, как родителите възприемат тази, тези технологии как те трябва да управляват управ... употребата на цифрови технологии от децата, какви са рисковете и какви са възможностите. Избрахме количествен подход с интервюта и наблюдения по две причини. Първо, че децата не могат да попълват въпросници и не можем да обемем цялата реалност, която те се е, сблъскват. Освен това, е, когато има ново явление, е най-добре да се отразява то посредством интервюта. Ето представянето на проучването. Три години протече то. Над 60 изследователи над 30 е, центъра, научно-изследователски центъра – нямаше конкретно целенасочена подкрепа. В 21 страни 462 деца бяха интервюирани и 400 родители. Какви са резултатите от проучването? Като започнем с най-малките деца. Като цяло, малките деца имат балансиран и разнообразен живот – където е ползването на екрани е само част от него. Те много бързо се е, научават как да работят с цифрови устройства, като наблюдават възрастните и по големите си братя и сестри. Те не могат да четат и да пишат, но имат собствени стратегии за справяне с разпознаване на образ и така нататък. Те е, също така се използват и е, метода на пробата и грешката, където съществуват и рискове. Те развиват също умения и често се оказват е, с много по-големи умения, отколкото родителите си дават сметка. Освен това, те се обучават и разширяват спектъра на уменията, които се развиват с цифровизацията, включително и критично, отнош... критично мнение. Те си взаимодействат едни с други посредством видео... видеоигри, YouTube и Google Play. Децата също използват търсачки за, не само за целите на училището, но и за развиване на творческите си възможности и въображенията си. Ако училището изрично изисква да се използват цифрови умения, там трябва да има и е, възможност родителите да контролират този процес. Всички деца се интересуват от е, творческа изява. Те е, обаче могат е, да развиват тези си умения и с комуникации с възрастните. От, възраст, от 6 година 6 е, годишна възраст, те започват да участват и в е, социални мрежи, примерно общувайки вътре в семейството. Are adopting social network to answer a peer pressure or to share a common Участието в социални мрежи обаче може да ги подложи на натиск от е, страна на връзниците им. Някои е, родители придружават децата си, когато те е, са в социалните мрежи, но мнозина от тях не са наясно с рисковете. Родителите също търсят своите стратегии. От една страна закрила, ограничаване на достъпа до интернет или съвместна употреба и подкрепа. Как да се намесват родителите зависи от техния опит, а и до, от това доколко те е, са готови да приемат използването на цифрови обща, устройства, а доколко и това е прието в, в обществото. До голяма степен е, родителите ограничават като часове използването на интернет, а не толкова съдържанието. Those are mainly motivated by fears of possible negative effects. Те обикновено са мотивирани от е, страхове, от отрицателно въздействие върху здравето и е, също неподходящо съдържание. Децата не са напълно наясно с е, рисковете те могат да бъдат изложени на ръскове, като това да споделят неудачно съдържание. Никъде обаче не се спомена в, по време на интервютата за проблема е, турмоз и кибертурмоз. Хората, които, родителите, които не използват толкова много интернет, са по-скоро ни да ограничат ползването на интернет от децата. Но и децата много често крият от родителите какво точно правят. Има и активни родители, които съвместно ползват интернет заедно с децата. Те са по-активни, те знаят, те се чувстват удобно и спокойно да оказват, да дават насоки на своите деца за това как да ползват цифрови технологии. Повечето родители е, считат, че е неизбежно да има цифрова революция. Те обаче виждат и предизвикателствата и очакват да имат насоки. Те се опитват да работят по отстраняване на рисковете едва когато децата им стигнат е, възрастта на пубертета, но като че ли това е твърде късно, защото още много по-рано децата биват изложени на различни рискове. Родителите оценяват и потенциала на технологиите за образование, когато в училищата се включват цифрови технологии като активни инструменти за учени, учене, се повишават уменията на децата да ползват цифрови технологии, а също така и е активна подкрепата на родителите в това отношение. В е, Северна Европа като че ли малко повече е, така се отразява тази подкрепа в е, изражение на открепа, докато в Източна Европа те са по-склонни да търсят информация. В Западна Европа малко повече се налага закрила. Във всички случаи обаче няма достатъчно мерки за закрила. Да обобщим. Много голямо разнообразие в момента начина на използване на интернет от децата и родителите – много са различни уменията на децата за използване на цифрови технологии. Голяма част от тях те много бързо е, освояват е, използването чрез копиране на поведението на възрастите, но нямат достатъчно е, допълнително развити цифрови компетенции за развиване, примерно, на познания родителите нямат и достатъчно умения, за, с което ще се е, появят и нови предизвикателства за отговорно ползване на интернет от децата. Необходимо е да има информираност за най-добрите практики, това да се случва и с родителите, и с обучаващите, за да може да се гарантира по-безопасен и по-равен старт за е, децата за един балансиран живот в цифрова среда. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für Благодаря и за вашето изложение. Преминаваме към първия кръг от въпроси и отговори. Frau Schойдрова, bitte. Госпожа Шойдрова. Das in einer Minute, anderthalb, so Имате минута, минута и половина. И за презентация, я мислим, че то е вълми. Благодаря ви. Темата според мен е много актуална. Наясно сме, че както преподавателите, така и учи, училищата са изправени пред въпроса за използването на цифровите технологии и същевременно закрилата на учениците, предотвратяването на рискове и неправомерни действия. Не би трябвало децата да прекарват прекалено много часове пред компютъра, вместо да учат, нито пък би трябвало да са изложени на риск – Едно добро решение би било споделянето на челен опит, според мен. Преди две седмици бяхме на посещение в Финландия. Там узнахме, че в страната има планове за по-ефикасното използване на съвременните технологии в началното училище. Целта е не те да се използват по-широко, а по-добре Няколко думи за спорта също така. Можете ли да цитирате примери, за това какво се предприема в отделните държави. Мисля, че почти не е възможно да разчитаме в това отношение на родителите, тъй като родителите възприемат различни подходи. Освен това, като че ли родителите не са подготвени за века на цифровите технологии. В директивата за аудиовизуалните медийни услуги има определени изисквания, които дават възможност да се ограничи достъпът до определени програми, радио и телевизионни програми, но няма такива ограничения за интернет. За това трябва да се намесят тук и родителите. Благодаря. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви за зададения въпрос. Е, наистина, е, трудно е да бъдат привлечени родителите, особено при настъпването на технически промени. И това констатираме непрекъснато е, през, през годините, през целия 20 век, ако щете. В нашите изследвания Случаите, в които децата посещават учебни заведения, в които техническите нововедения са добре и премерено е, интегрирани, родителите проявяват интерес към технологията и възможността тя да бъде използвана за освояване на знания и умения и са готови да е, полагат усилия, да вложат средства и време, е, за да развиват цифровите умения на своите деца. И а, резултатите са видими за самите родители. И не само децата при това а, се учат и се развиват, а и самите родители. Така, цялото семейство се цифровизира, ако ще. Möchten Sie auch noch? Gerne. Danke, danke schön. Uh, yes, indeed, and I absolutely. Да, така е. Аз е, изцяло подкрепям казаното от вас. Е, на родителите трябва да се оказва съдействие, да е, им се даде възможност в качеството им на цифрови наставници на, на своите деца. И можем да говорим за споделена отговорност и за взаимна подкрепа – доколкото се изгражда такива мрежи на отношения между училището и родителите и, и семействата. И учебните заведения трябва да, да бъдат съответно обезпечени и с умения, и с, с права, с, с правомощия, да, с, да им се възложи задачата да развиват и разпространяват цифровите е, технологии, да, да, да обменят опит помежду си така че всеки да поеме своята специфична роля. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Uflin, bitte. Um, yeah, uh, very interesting. You, there seems... Да, uh, много интересно. Както изглежда днес, е, акцентът се поставя върху по-малките деца, 8-10 годишна възраст. Какво можем да кажем за средното училище, за възрастовата група от 10 до 15-16 години? понеже достъпа на, на тези деца е, до цифровото пространство далеч по-трудно се поддава на контрол и те сякаш 24 часово е, прибивават в цифровата среда е, сред своите връзници и това нарушава отношенията в семейството. Аз, когато ходих е, в гимназия, се откъсвах от училище, само когато отивах на, на, на, на игрището да, да играя футбол или да, или, или да, да, да поприказвам с, с, с е, приятели. И като се върнеш в къщи, най-много е, братята и сестрите да, да те подиграват за нещо, да те дразнят, а родителите да се мръстят, мръщят. Е, че си, че си позакъснял. Сега, сега не е така. Е, би трябвало да обърне внимание на относителните по-големи рискове и опасност от е, нанасене на вреда на именно тази възрастова група. Да. Ние насочихме вниманието си към най-малките, защото е, констатирахме, че през последните години липсват знания, липсват сведения за тази възрастова група. Все по-рано и по-рано децата навлизат в цифровото пространство и не е ясно какво вършат там. Но изследователските проекти е, вече поне 10 години се занимават с така наречените тинейджери и, ти, е, техните отношения с цифровата среда. Имаме представа за това какво е положението, но, но предполагам, че колегата е по-осведомен, тъй като, както казах, аз насочвам вниманието си към най-малките. А, благодаря ви за въпроса. Вярно, Е, повече се знае, е, е, повече са изследванията за над 10 годишните и да кажем възрастовата група от 9 до 16 е много внимателно структурирана, за да се обхванат, така се каже, двете измерения нали, възрастови и а, се наблюдава тенденции, наистина промяна в началото на, на, на, на тази възраст. И що се отнася до възможности и рискове, но това, което е от съществено значение, е различните изследвания да се допълват взаимно, тъй като е, онова, е, на което доскоро се натъкваха по-големите тинейджери, сега е, се наблюдава сред все по- малките на все по-ранна възраст. Но е, интересната картина, която описа Стефан, е, в значителна степен съвпада е, с стереотипите, които установяваме и у, по-големите, и деца, и техните родители в тази по-широка възрастова група, както казах. Картината е многообразна, трудно е да се е, правят някакви сериозни обобщения. Е, те първа е необходимо да се изследва по-задълбочено и то в национален мащаб. Но, общо взето, много деца могат да извлекат полза от цифровата среда. И особено чрез социалните мрежи, е, които са повсеместни и, и вездесъщи. И, и, и децата, подрастващите са непрекъснато в тази среда и разбира се, се натъкват е, и на някои проблеми. Общо взето констатацията обаче е, че тези отношения нямат значителни отрицателни последици, с изключение на, на някои случаи. Благодаря и във връзка с това, може би е много важно още на ранна детска възраст у децата да се развият умения за работа с медиите, така че те да могат да подхождат към медиите и по-критично като подрастващи. Така подрастващите няма да са изложени на определени рискове но за целта трябва да се развият от тях умения за работа с медиите още на ранна детска възраст. Господин Малинов. Okay. Uh, by the way, just uh, to mention something, you're talking about parents uh, protecting their minors. Няколко думи да кажа за ролята на родителите. Вчера говорихме за бабата и дядото тъй като в много семейства именно на родителите на родителите се възлага ролята за да отглежда децата, тъй като родителите са, са трудово заети, нямат време. И въпросът не е само въпрос на възраст. Нещата са далеч по-трудни, по-сложни. Има някои изследвания, според които огромен брой деца са заоставени на грижите на бабите и дядовците си. Но и, и да попитам, аз съм непрекъснато почти обсебен от, от проблема, ако щете от парадокса, че колкото по-умели стават децата в цифровата среда, на толкова повече рискове са изложени – аз, аз разбирам на логиката на разсъждението, че колкото повече се знае и може, толкова по-добре. Но, но ние така ентусиазирано подхождаме към цифровите умения, към цифровизацията, че някакси пропускаме ай, критичното мислене. Харесва ми тази формула – но, но отново, повтарям, колкото по-грамотен става потребителят, толкова повече се разтваря ветрилото на опасностите. Знаете, интернет съдържа много и много скрити рискове и опасности. И човек трябва да е проницателен, трябва да е прозорлив, да, да, да има уменията, за да ги заобикаля, да ги преодолява. Да, повече умения, толкова, толкова, толкова по-добре, но според мен парадоксално е точно обратното. Thank you for the question. It is a very, eh, indeed, eh, it is a... Eh, Благодаря. Е, наистина, има такъв, има такъв парадокс, който смущава е, мнозина от специалистите в е, тази област, които, които се стремят да гарантират максимално добър ефект, добър резултат за, за подрастващите в интернет, се натъкват именно на, на този парадокс и а, сведенията сочат, че с нарастването на, на, на активността, на обема на отношенията с цифровата среда, нарастват и рисковете. Не можем да кажем обаче точно същото, що се отнася до уменията. Вероятно, опасността се крие именно в липсата на умения, в липсата на, на способност за преодоляване на проблемите при наличието на, на определен обем досег до, до цифровата среда. До сега проблемите, които констатираме, се дължат преди всичко на липсата на умения. И съответно усилията трябва да бъдат а, насочени към развиване на умения, към, към способността за боравене с цифровата среда а, и Разбира се, това е роля на образованието. Ние като изследователи можем да допринесем, като обобщаваме е, фактическия опит. Е, и от друга страна, в образователната сфера е, взаимното учене между връзници, преносът на, на знания и умения от едни на други се оказват особено ефикасни. Едно от предизвикателствата наистина е за темповете на технически прогрес. И, и е, следва да държим сметка за това, да наблюдаваме тенденциите. Възникват нови при програми. Е, но Фейсбук е, може да, да, да възникне утре и, и да ни свари неподготвени, прочем, и, и деца, и родители. Това е задача, пред която задължително ще се изправим. Но аз мисля, както каза Брайан, насърчаването на подходи като взаимното учене, свободния обмен на опит на знания между връзници и, и родители, е, отказ от забраната, от филтрите, тези е, ограничители, които всъщност вместо да, да решат проблема, го заострят. Силвия Коста има думата. Бих искала е, да кажа, че високо ценя работата на двамата изследователи. Наистина е, липсват е, сведения за най-малката, най-ранната възрастова група от 0 до 8 годишна възраст. Възраст особено важна за, за развитието на детето. И е, наистина е, грамотността, е, е, е, не само класическата грамотност, трябва да говорим и за цифрова грамотност и това в значителна степен променя подхода. В, в началното училище някак все още не се разбира това. И мисля, че по хоризонт 2020 следва да насочи вниманието в по-голяма степен към тази област, която за сега е някакси периферна. Е, и, и, и прозрението трябва да се, да се, да се разшири е, наистина, да, да се насочим към образованието но и към по-широката социална среда, е, към доставчиците на, на цифрово съдържание – А, и това дори, ако щете, трябва да се регламентира, да, да се включи в приложната по поле на, на директивата за а, визуалните, аудиовизуалните услуги. Вие а, посочихте пет страни, които провеждат изследвания за обезпечаване на политическите решения. Вероятно трябва да разработим специализирани инструменти е, е, за всички страни, Как се отнасяте вие към, към тази идея? Кое би било най-доброто съчетание между образователния подход и ролята на родителите и от друга страна на, на, на нормотворците – Да, заповядайте да отговорите на въпроса. Е, да, да, благодаря ви. Вие наистина очертахте е, пълния диапазон на, на е, параметрите, които следва да бъдат заложени, за да се изработи висококачествена политика. Знам, че в вашата комисия на, на тези въпроси се отдава дължимото и, и вие сте подемали е, не една инициатива за е, разпространяване на добрата практика, не само е, оформена нормативно, но и, но и като препоръки и насоки. Що се отнася до инструментариума, който може да бъде приложен, без съмнение, трябва да бъде привлечена цялата научно-изследователска общност и е, търговския отрасъл по линия на Хоризонт 2020 с, с насоченост към известните социални предизвикателства, социалните последици от непрекъснато протичащия цикъл на, на нововведения в, в цифровата област. По, 2, по, по Хоризонт 2020 имаме обществено предизвикателство 6 е, специално свързано с подрастващите, с младото поколение и е, начина по който то възприема новите технологии. Работа с е, доставчиците на услугите и съдържанието, привличането им към, към процеса. Знам, че те първо ще разгледаме въпроса от политическа гледна точка, но, но индустрията е, естествено играе първостепенна роля с оглед отговорното отношение към предоставеното съдържание и услуги. Е, наистина е, процесът е много, много пластов, много посочен, а, както аз дефинирах проблема, е, до сега са търсени е, е, решения единични за единични проблеми, докато цялата територия трябва да се обхване и да се мисли комплексно. Не, не знам какво мога да добавя, може би само едно. Следва да подхождаме предпазливо към е, новите инструменти, които предлагаме на деца и родители. Да не бъдем прекалено рестриктивни, понеже ако един инструмент се окаже недостатъчно гъвкав за ползвателя, той просто ще се откаже от него, ще прескочи от една платформа на друга и всичките ни усилия ще се окажат на хаос. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch eine Frage meinerseits. Благодаря. Нека я аз задам един въпрос преди да пристъпим към втория кръг. Още по, века на аналоговите технологии бяхме изправени пред проблема с подхода, насочен към определени възрастови групи. Така се насочвахме изключително и само към родителите, които ограничаваха достъпа на децата. А доколкото разбрах това, което казахте вие, има някои родители, които не боравят много добре с техниката, но едновременно с това не я и използват особено критично. Тези родители са по-склонни да забраняват, за разлика от онези, които са по-склонни да боравят умело с медиите. Тези родители по-скоро насочват децата си в боравенето с медиите не забраняват. Има ли това връзка и с нивото на образованост? Не смятате ли, че по-низко образованите родители са по-склонни да забраняват, тъй като не са много наясно с това какво правят децата с новите технологии, за разлика от по-образованите родители? Uh, uh, thank you. Uh, I think that is a very important issue in terms of... Да, да, да, мисля, че това е много уместно дефиниране на проблема. Е, Също ни трябва те първа да изследваме какви са реакциите на, на родителите, как те се отнасят към е, поведението на децата си в цифровата среда. Е, и за да бъдем по-активни като посредници, естествено трябва да сме осведомени. Самите родители, за да общуват адекватно с децата си в тази среда, следва да бъдат цифрово грамотни, цифрово способни. Ние разполагаме с известна информация за стила на поведение на, на родителите във всеки случай наблюдава се е, явлението е, на, на една субективно по-висока осведоменост на децата в сравнение с техните родители. Е, после въпроса за диференциацията по възрастови групи. и, това също е от съществено значение за разработката на ефикасни насоки за практиката. Например, възоснова на това е изработена една система на, на класификация на съдържанието, е, което се оказва особено полезна. Е, отношението на ползвателите към нея наистина варира, но на общо взето констатацията е, че е, тя се приема добре. Тъй като главно рисковете, знаете се, съсредоточават в видовете съдържание. В допълнение към казаното току-що от колегата, от нашето изследване, насочено към най-малките, констатираме, че по-опитните, по-осведомените родители е, от средно, със средно до високо социално-економическо положение, докато eligible and they tended to restrict more um, the, the landscape, the digital landscape of their children. И съответно обратното, има една такава корелация. Наблюдава се, колкото по-низко е социално-економическото благосостояние на родителите, да е, толкова по-неумели, неосведомени са те. Um, in terms of children at risks, the one who were more in situations of overuse of the... а, и, и рискът възниква при прекомерната употреба на, на цифрови технологии, но нещата край на ще опират до времето, което могат да отделят родителите на своите деца. Не става въпрос за пряко за материално благосъстояние, а за способността е, е, на родителите да отделят необходимото време да се занимават с цифровото поведение на децата си. И понякога дори тези родители, нямащи възможност да обърнат внимание на децата си, насърчават пребиваването им в цифровата среда, като в кавички най-безопасната форма на самоотглеждане на тези деца. Благодаря. И в такъв случай се пада много голяма отговорност на учебните заведения. Те би трябвало да компенсират за онова, което вършат или съответно не вършат родителите у дома. Госпожа Ливенс, имате думата. Good morning, everyone. Uh, thank you for the invitation. Здравейте, благодаря ви за отправената покана. За мен е удоволствие да споделя с вас резултатите от изследване, което проведох. Uh, regulatory... Целта бе двойна. Първо да бъдат разгледани евентуалните нормативни инструменти, е, е, които могат да бъдат въведени за реализиране в пълен обем на правата на детето в цифровата следа, среда. И на второ място, какви са възникващите в тази връзка политически дилеми. За да бъдат зачитани, опазвани и реализирани правата на, на детето в цифровата среда, действат редица нормативни възможности по линия на саморегулирането, на сърегулирането и на законовата регламентация – има вече натрупан опит в това отношение и тези възможности се диференцират по степен на участие на различните решаващи субекти и ролята, е, която те играят е, в е, съответното направление. Като в случая с регулирането или регламентирането се полага по средата между ролята на държавата и частния сектор – whereas uh, much emphasis has been put on the use of self-regulation in the... А, до сега обаче акцентът преди всичко се поставя върху саморегулирането. постепенно се наблюдава преход към по-усъвършенстваните форми на сърегулиране или регламентиране. например, наскоро предложения регламент за защита на личните данни или е, директивата за аудиовизуалните услуги предвиждат кодексите на поведение, приемани от частния сектор, да бъдат доразвивани и усъвършенствани от съответните държавни органи. Или да се налагат по-строги процесуални гаранции. И такъв един смесен подход към регламентацията е особено подходящ за постигането на деликатни политически цели – като тази, която обсъждаме днес, тъй като този подход съчетава от една страна предимствата на гъвкавото саморегулиране с от друга страна демократичния контрол, демократичните гаранции. За да бъдат да бъде подкрепени в, в практиката действащите нормативни инструменти и в интерес на един холистичен подход, техническия инструментариум е абсолютно необходим. Е, в същото време следва да се изследва въздействието на техническите средства върху всички права на детето. И правото на изразяване на мнение и правото на лична неприкосновеност. Следва да се приеме също така, че различни технически решения са подходящи за различни възрастови групи и да не надценяваме е, ефикасността на технологията. Например, механизмите за проверка на възрастта да бъдат не само полезни, а и задължителни за ограничаване на достъпа до определено съдържание, като например е, материали с сексуално, порнографско е, съдържание, хазарт в електронната среда. Могат да се проверяват документи за самоличност в тази връзка, но в много случаи при това не е задължително необходимо да се установи самоличността на лицето. Достатъчно е да се провери възрастта на потребителя. Така че свеждането на личните данни до минимум, както се предвижда от регламента за защита на личните данни, следва също да води в такива случаи. Ако технологията има значителен потенциал да обославя поведението на децата в цифровата среда, на нея не бива да се гледа като на вълшебно магическо решение. Тя просто трябва да бъде част от нормативния подход, да насърчава отговорността на доставчика и да развива цифровите умения на децата за заобикаляне на опасностите. А, и тук става въпрос, впрочем, и за деца, и за а, е, родители. И може да се окаже от съществено главно значение за подхода на е, регламентиращите органи. Ако на общо европейско равнище е, следва да се приеме един такъв общ подход към е, правата на детето в цифровата среда, следва да бъдат разгледани редица политически дилеми. Преди всичко трябва да се подчертае, че всички права на детето, е, правото му на участие, правото му на закрила и прочее, следва да попаднат в този политически комплекс, имайки предвид, че те нерядко са взаимно противоречиви. Правото на детето да получава и разпространява информация понякога по необходимост следва да бъде ограничено, за да бъде предпазено детето от вредно съдържание. Но в други случаи ограниченията, които се налагат в учебните заведения, в, на, на различни обществени е, и, и, и частни места, може да се окажат прекомерни ограничения наложени от държавата, от частноправни субекти, на напълно законни основания, но ограниченията винаги трябва да бъдат пропорционални и да се съпровождат от материално-правни процесуални гаранции. След това трябва да се преценява по отношение на ограниченията, да се диференцират те по възрастова група но могат да възникнат противоречия между е, по-големите деца и, и техните сексуални права, например, и правото им на защита. Така наречения секстинг, например, е явление, което поражда такава една дилема. Е, споделянето по взаимно съгласие на е, изображение със сексуално съдържание е, е, може да е право, но може да поражда и е, своите рискове за правата на същите тези лица. И в тази връзка може да се помисли за един преход от техническите нормативни решения, ограничение и блокиране на съдържание, към форми на убеждаване, като се насърчава свободата на, на ако щете, изследователска познавателна инициатива на ползвателите и в същото време се повишава тяхното съзнание за рисковете и отговорността им. Друг един такъв една такава дилема е да не се подронва е, правото на участие на децата при усилията те да бъдат защитени. Пример, ако вземем осмия член от общия регламент за защитата на личните данни, неговото прилагане може да доведе това доставчиците, доставчиците на услуги, които днес се ползват от е, множество деца, да преустановят достъпа до тези услуги до деца, които са под възрастта на взаимното съгласие по 8 член. Което пък може да засегне други права. Правото на свободата на изразяване на мнение, на, на сдружаване и правото на детето на игра. Освен това, при разработването на нормативната политика е, следва да се, да се преценят внимателно ролите на широк кръг от субекти. Показани сте тук, например, субекти носят относителна отговорност, която като превес все още е, е не, не е установена към, към днешна дата. Например, отговорността на относително мощни субекти, нали, като администраторите на данни или доставчиците на съдържание, се акцентира непрекъснато през последните години. Но, тъй като се извърши преход и към с регламентиране, определено трябва да се обърне внимание и на, и на, на държавата, на, на държавния регулатор – и отношенията между едната и другата страна следва да бъдат разработени много внимателно, при достатъчно гаранции и възможности за наблюдение и контрол, които да насърчават конструктивното сътрудничество между авторите на уредбата и нейните субекти. Онези, които следва да, да бъдат въвлечени към днешна дата в по-голяма степен, са гражданското общество и самите деца. Децата следва да участват в политическия процес, който ще оформя цифровата среда, в която те прибивават и биха могли да допринесат значителна степен за нейното подобряване. В заключение смятам, че по-настоящем е, е на лице динамика е, е, в полза на, на редица промени. Сърегулирането, назряло е времето, частноправни и публичноправни субекти да си подадат ръка в това отношение. Е, това се вижда, например, в развитието на, на е, регламента за защитата на личните данни и на директивата за аудиовизуалните услуги. По-нататък необходимо е да се отчитат всички права на детето. Да не се насочва вниманието единствено към защитата или закрилата. Е, и това наблюдаваме в работата на съвета на Европа по настоящем, който предстои да приеме съответната препоръка. По-нататък, политиката следва да, да подходи сериозно към правата на всички деца, с оглед на тяхната възраст, разбира се, но и с оглед на е, положението на уязвимост, специфично, в което те могат да се окажат. И най-сетне бих искал да подкрепя казаното от Брайан че всякакви политически предложения и решения следва да се основават на изчерпателни сведения за е, поведението, за отношенията на децата с цифровите технологии и от тук нататък следва необходимостта от полидисциплинарни и широкообхватни изследвания във всички държави членки. Също така политическите органи следва да помислят за специфична оценка на въздействието върху правата на детето, преди да приемат каквато и да било политическа или нормативна мярка. Е, което, прочим, се казва и от вашата комисия в препоръка още от 2012 година. И тази оценка на въздействието трябва да обхваща, разбира се, отново казвам, всички права на детето. Благодаря. Е, Председателката, благодаря и на вас, че ни изложихте позицията ни. От експозето ви стана ясно пред каква дилема са изправени политиците. Ще обсъдим този въпрос по-нататък. Сега давам последно думата на госпожа Ливингстън. Uh, um, Благодаря ви за отправената към мен покана. Ще добавя някои препоръки към това, което вече изложиха колегите. Професор съм в London School of Economics. Специализирам най-вече в рисковете и възможностите за децата, свързани с интернет, както и в областта на правата на децата. Работих подготвяйки се за днес, заедно с двама колеги, които са специалисти в областта на нормативната уредба за медиите и комуникациите. Ще се спра върху три момента, така както ги очертахте вие. Първо, неодавнашните промени в политиката на общо европейско равнище. Второ, оценка на мерките и инициативите за закрила на децата във века на цифровите технологии. И трето, препоръки към вашата комисия за бъдещи действия и промени. Какъв е контекстът? Европейският съюз разполага с комплексна система за закрила на децата в цифрова среда, която залага на законодателни мерки, съвместно регулиране и саморегулиране. Тази система се променя доста бързо, тъй като се променя и контекстът на цифровите технологии. Променя се също така и нормативната уредба, уреждаща правата на децата. Както каза колегата, ако заложим на правата на децата в действията си, трябва да имаме общи стандарти. Брайан Онил пък съвсем ясно каза, че има все повече доказателства за вредите, които се нанасят на децата онлайн, въпреки системата за закрила, която вече е установена. Това е така, защото има различни причини за проблемите, с които се сблъскват децата онлайн. Става дума, освен това, за чувствителни въпроси. Бързо се развиват и технологиите, като това развитие е трудно да се предвиди. Трудно е да се работи и на политическо ниво, тъй като има много и най-различни действащи лица Комисията излезе със своя доклад през 2012 година. В него имаше много обстоен анализ на проблема, включително и анализ на основните пречки, пред които се сблъскват политиците. От тогава насам бяха направени много добри препоръки, някои от които все още не са изпълнени. Ще се спра сега върху неодавна предприятите действия с цел изпълнение на неодавнашните препоръки. От доклада през 2012 година на сам Европейският съюз поставя акцента върху информационните кампании, саморегулирането и споделянето на челен опит, както и върху разработването на технологични решения и борбата срещу насилието и сексуалното насилие срещу деца онлайн. Закрилата на деца децата и подрастващите трябва да се впише и в по-широката стратегия за единния цифров пазар. Въпреки това, децата и подрастващите не бяха упоменати в миналогодишната оценка на единния цифров пазар. Кои са основните промени от 2012 година насам по отношение на законовите стандарти? От тогава насам бе прият общият регламент за защита на данните, за който говори госпожа Ливенс. От гледна точка на саморегулирането пък важна стъпка бе е, създаването на Съюз за по-добра закрила на малолетните и непълнолетните в интернет. В момента се извършва преглед пък на директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Доколкото знам, има все още, някои все още нерешени много важни въпроси по нея. Други промени включват насоките на Европейския съюз за свободата на изразяване онлайн и офлайн. Yes, yes, yes, sorry. Um, other developments include the um, EU Други промени пък включват, както вече казах, насоките на Европейския съюз за свободата на изразяване. В тези насоки се визира и грамотността по отношение на медиите и интернет. Предвижда се също така и кодекс за поведение с цел борба срещу езика на омразата онлайн. Това вероятно може да е един добър модел за съвместно регулиране. Председателката отново любезно моли ораторката да говори по-бавно. Съжалявам, казва ораторката, може би да започна този пасаж от начало. Режимът за отговорността на посредниците не е променян от 2012 година насам, доколкото знам, но продължават разискванията по него. Той буди загриженост. Възможно е децата да се сблъскат с много по-големи предизвикателства. Това въжи не само за децата, но и за регулирането на цифровото пространство като цяло. Трябва да има по-добри стандарти, по-добра координация от стандарти, регулаторни инициативи и стимули за бизнеса. В приложението към доклада отчитаме и някои основни промени на ниво съвет на Европа и в международен мащаб. Имам предвид Международния съюз по телекомуникации, ООН, Световният алианс, коалицията ИКТ, структурата по-добър интернет за децата и други инициативи. Що се отнася до оценката на действащи по-настоящем инициативи и инструменти, на нея е посветена голяма част от доклада. Тук виждате изображения на деца, използващи цифрови технологии в училище, от дома и другаде. Така искам да си припомним кои са основните адресати на всички тези усилия. Трябва да си припомним също така, че когато се прави оценка на инструментите и инициативите, трябва да се вземе предвид и гледната точка на децата, преподавателите и родителите. Така може да се установят немалко проблеми. Оценката на инструментите показва, че за децата и родителите е много трудно да разберат с какви альтернативи инструменти разполагат. Трудно им е също така да осъзнаят каква отговорност носят и пред какви рискове са изправени. Децата и родителите също така са обезверени тъй като и цифровата среда не реагира. Това е една среда, която не откликва на техните потребности, не взема предвид онова, което буди загриженост от тях, не им предоставя необходимите инструменти. Децата и родителите много често са и притеснени, защото различните компании предлагат различни альтернативи, различни кодове, различни инструменти. Интервюираните от нас родители често казват, че не разполагат с необходимата подкрепа и че много често децата могат да се справят с наложените защитни механизми. Освен това се намесват и много различни действащи лица. Тук се наблюдава липса на яснота във връзка с отговорността, която носят различните категории доставчици на услуги от регулаторна гледна точка, както и в технически контекст. Освен това, много инструменти не са съпроводени от добри механизми за мониторинг и наблюдение за спазването, така че е трудно да се установи доколко те действително са ефективни. Така възниква и риск от това да са застрашени най-уязвимите деца. Нека сега премина към някои препоръки. Препоръчваме стратегията за по-добър интернет за децата да включва и обстоен кодекс за поведение, за, за цифровата среда като цяло. В този кодекс трябва да има минимални стандарти за доставчиците на услуги, използвани от деца. В най-добрия случай тази система трябва да е да се прилага по системата сигурност и неприкосновеност на личния живот при проектирането. Освен това, кодексът трябва да се основава на силни правомощия за защита, на независим мониторинг и оценка. Също така трябва той да служи за насока за посредниците във връзка с защитата, отговорността им за защита на децата. Трябва също така да има ясна информация за потребителите, наред с закрила, ако услугите не са предназначени за деца. Така ще има сигурност за бизнеса в рамките на единия цифров пазар, ще се стандартизират нормите и практиките в целия Европейски съюз филтрирането, проверката на възрастта и други подобни действия ще трябва да имат за резултат изготвянето на списък от услуги, които са подходящи за деца и могат да бъдат препоръчани на учебни заведения, родители и други, които работят с деца. Този списък трябва да е списък на проверени услуги, услуги по които се спазват стандартите. Освен това, Европейският съюз трябва да излезе с препоръки за всеобхватен подход към медийната грамотност. Медийната грамотност трябва да доведе до критично боравене с медиите, до отговорно и активно участие, както и да допринесе за повишаване на цифровите умения тази система трябва редовно да се актуализира. Тя трябва да бъде интегрирана във всички политики на Европейския съюз. Трябва да се прилага също така в държавите членки за всички възрастови групи задължението за докладване по директивата за аудиовизуалните медийни услуги е изключително важна, тъй като изисква последващи действия. Призоваваме също така и за по-ефективно координиране. Би трябвало да се създаде постоянна група от експерти на високо равнище, която да наблюдава кодекса за поведение и да излиза с препоръки към държавите членки. Това може да доведе до координиране на действията на различните действащи трети лица да гарантира ясни общи стандарти, както и приобщаващ характер на действията. Тези действия трябва да са освен това обект на независима оценка. И накрая Oh, yeah. okay, sorry. And finally... И накрая всички колеги упоменаха колко са важни сведенията, фактите от гледна точка на политиката. Опоменаха колко е важно също така да участват децата. Трябва да се допитваме до тях по въпроси, които ги засягат. Но в заключение мога да кажа, че Европейският парламент вече е направил немалко, за да опази правата на децата в цифровата среда. Но децата продължават да са изложени на вреди. Освен това има и объркване, тъй като се намесват много действащи лица. Вече от 20 години е такова положението. Назрял е моментът за действие. Европейският парламент трябва да допринесе за разработването на ясни общи стандарти и за координирането на действията на засегнатите субекти. Така пазарът ще знае какво го очаква. Ще може също така да бъде изготвен и общ кодекс за поведение. Ще има и общи стандарти, например за филтрирането. Всичко това трябва да бъде съпътствано от ефективни мерки за повишаване на медийната и цифрова грамотност на населението. Така в този много важен момент на промени ще се гарантира и доверие. Благодаря. Преминаваме към следващия кръг от изказвания. Силвия Коста поиска думата. Имаш най-много две минути. Кои са импортанти комуникации? Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на нашите гости за важната информация. Нека да кажа, че сме съгласни с казаното. Говорим за правата на деца и непълнолетни в цифровата епоха. И в е, холистичния подход в Европа има известни недостатъци. Има, разбира се, и положителни страни, но има още какво да се прави по отношение на опазване на правото на непрекосновен личен живот. Необходимо е да се търси и рамка, която да покрива всички аспекти на явлението. Има немалко случаи на законодателство, което всъщност не обхваща достатъчно е, цялостно явлението. Има действително случаи на сърегулация, има и законова регулация, има предвидени санкции, има инструменти за преследване. Но, примерно, за предлаганите мерки, за това да речем да се проверява възрастта, смятам, че действително трябва да има препоръка в такъв смисъл в нашата директива. А, добре е да обмислим и всички измерения на препоръките, свързани с а, търговските продукти. Ние работим много и по темата киберпрестъпления. Това е сериозен проблем, който се наблюдава в много страни. Интересно е къде, в кои страни има а, законодателство свързано с кибертурмоз. Примерно в моята страна има такова и то е много интересно. И не знам дали ще се съгласите с мен, но аз читам, че трябва да има кодекс за поведение, който да е по-широко обхватен, т.е. прият на европейско ниво. Необходимо е да осъществяваме диалог и да търсим поне минимални стандарти в регулацията. Трябва да се търси отговорност и от е, посредниците, предоставящи съдържание и да продължим с усилията си в тази насока. Госпожа Бил, е, нали сме на принципа пинг-понг? Нека да чуем отговора първо. Заповядайте. Да, благодаря. Много интересни наблюдения, ако мога да коментирам някой от тях. Един от проблемите на европейско ниво, но и на национално ниво е, че е, правомощията са твърде различни и отговарящите органи са твърде различни, е, защото проблемите са много различни. Живота на децата се доминира от технологии. Те са буквално потопени в тази страна, но това означава, че тук има проблеми с здравето, с технологиите, с медиите – не е достатъчна координацията, за да се направи така, че всеки да прави съответните усилия, разбира се, не е, е едни и същи, а взаимодопълващи се. Така че координацията определено ще бъде от полза. Кодекса на поведение ще свали и нивото на несигурност Както каза и Соня, е, тази несигурност се наблюдава и в отговарящите органи, и сред децата, и сред родителите. Е, те, примерно, не са наясно YouTube какво е телевизия ли е. е. Несигурността е за дружествата. Те не са наясно кои са задълженията им и един такъв координиращ инструмент като кодекс на поведение с минимални стандарти ще бъде от полза за всички. Благодаря, госпожа Ливингстън. Абсолютно е така. Това, което се опитваме да направим е да има и набор и инструменти, но и да има и стандартизиране и координация в така разпокъсаността на наличието на инструменти. Три препоръки даваме в такъв смисъл. Първо, за отговорност на платформите и посредниците – там е много важно да има минимални стандарти в е, кодекса за поведение. После трябва да се направи така, че да се даде възможност родителите и децата да имат своята роля, което означава обаче и да се повиши е, медийната им грамотност а също така да се търсят и възможност е, за допълване на отговорностите на правителствата и дружествата с предложенията на родителите и децата. В такъв смисъл от ключово значение да има е, органи за координиране – но нека да сме наясно, е, това не може да има група за координиране, която да е временна в рамките на една или две години, защото предизвикателствата няма да изчезнат. С е, новоразвиващите се технологии проблема ще си остане. Тази група трябва да бъде постоянна и да има съответните правомощия. Госпожа Белт. Благодаря. Ще се опитам да говоря не толкова бързо. Крайно е, време е да се намери законово решение за злоупотребите с интернет, включително и правни наказания. Трябва да се опазва обаче и личния живот на жертвите. И за да няма дългосрочни въздействия върху личния живот и свързано с личните данни, трябва да имаме предвид, че е, Google в момента се използва от 80% от е, примерно е, набиращите персонал кандидати за работа. Не трябва да забравяме, че в такъв случай доста често се пренебрегват правата на, за личен живот. Също така, кога се заличават данните на интернет, там трябва да има регулиране. Трябва да се регулира и възможността децата да имат достъп до неподходящо за тях съдържание – Примерно има много случаи, цитира се името на едно дете, което е, се е самоубило в следствие на турмоз по интернет. Да чуем сега кой от вас иска да започне с отговорите. Благодаря, интересен въпрос. Общият е, тия регламент за, за защита на данните и неговия член 17 е, действително е, експлицитно е, упоменава правото да бъдат заличавани данни, включително данни на деца, които са оповестени онлайн. Но сте прави също така, че трябва първо да обмисляме как това да се приложи на практика. Първо, за да може да се упражни това право, децата първо трябва да са наясно, че го имат. Тоест, те трябва да бъдат обучени за това какви са им правата по отношение на защита на личните данни. И то от много млада, ранна възраст, защото те не могат да си защитават правата, ако не знаят, че ги имат. Освен това, премахването на личните данни трябва да бъде технически възможно. Тоест, трябва да има насоки от съответните органи за защита на личните данни, за контролиращите личните данни, как това да се прави, а също и да има и допълнително задължение е, да се наблюдава дали тези данни принадлежат на, принадлежат на деца. Тоест, е, може да има задължение за подобна мярка, но въпросът е как тя се изпълнява. Освен това, коментирахте, че в е, някои случаи е необходимо да има е, съдебно преследване. Особено по отношение на разпространяване на сексуални изображения без съгласие. Много страни в момента вкарват в законодателството си подобни наказателно-правни санкции – трябва да е ясно, че е, сексуални снимки без съгласие не могат да бъдат разпространявани по интернет. Това обаче трябва да е ясно и на самите деца, когато те биват образовани не чисто по цифрови умения, но и за така сексуални познания, идеята за съгласие и така нататък. Госпожо Ливингстън. Да, отличен въпрос и ако мога да допълня колежката ми Ева. Надали в Европа децата ще изправят дружествата на съд заради това, че са злоупотребили с техните данни. Но Въпросът е да създадем някаква регулаторна норма и то в средносрочен план. Според мен е, трябва да бъде разработен кодекс за поведение за индустрията и то така, че е, тези съображения да залягат още в разработката на съответните продукти. Да Разбира се, е, в момента препятствията пред това да стигнат до съда децата са абсолютно високи. Действително трябва да има описани минимални стандарти, достатъчно лесни за спазване от децата, своего рода е, стимули това, те да го правят, е, да имаме предвид, че е, децата от една страна са потребители, но те не се ограничават единствено в е, потребляване на детско съдържание, така че трябва да има съответните разпоредби и за възрастни. Освен това, трябва да има и стандарти за поведение, които са приемливи за онлайн услугите. Не да въвеждаме цензура, разбира се, но и своего рода по-възпитано поведение. Благодаря, Джули Уорд. Първо, благодаря, благодаря за действително интересните презентации. Извинете ми, че не бях тук от самото начало. Смятам, че семинара днес ни показва колко полезно е да се изготвят политики на Европейския съюз посредством подобни е, експертни срещи. Мисля, че всички колеги са наясно колко важни са те. Много се радвам, че вие застъпвате и идеята за спазването на правата на децата. Но много се подценява според мен именно този момент, е, именно и заради бюджетни економии, заради подценяването на важността на е, учителската професия. Примерно в моята страна сестра ми е учителка и тя отлично е, познавам как тя се чувства. Очаква се те да възпитават децата в ред неща, включително цифрова грамотност, без да има съответни ресурси. Освен това, живота ни става толкова сложен, хората работят на едно, две, три места, за да могат да си осигуряват доход за елементарен живот. Та, да Бюджетните економии определено се отразяват на някои от основните ценности, с които ние би трябвало да се занимаем, като например е, това да възпитаваме децата си. Е, аз идвам от Обединеното кралство и сега аз съм много е, така заинтересована и от всичко, което се случва с Брекзит. гражданското общество коментира много в такъв смисъл а, може ли вие да коментирате така как виждате въпроса с Брексит и сигурността за децата? А, допускам, разбира се, че има рискове за децата и в оставащия Европейски съюз от 27 члена. Госпожа Ливингстън. Да, определено съм обезпокоена. Европейската комисия е единствения орган, който в момента има достатъчно опит, правомощия и решителност да се изправи срещу големите компании, които до голяма степен пред, предлагат ресурсите, които е, ние ползваме, за да изложиме целия си живот, така да се каже, без, с много малко възможности за контрол. Понякога има препоръки, които поляризират гражданското общество от една страна и дружествата от друго, но трябва да се търсят и допирните им точки. Трябва именно Европейския съюз има тази възможност да направят така, че да осигуряват закрила на децата. А също така, както се коментира тук, трябва да очакваме действия и от дружествата. Защото е, едно положение, всяка страна да има различни изисквания с различни органи, е обезпокояващо. Много важно е да има координиране, минимални стандарти кодекс за поведение, който би бил ефективен в цялото поле. Госпожо Ливенс, благодаря. Особено важно е последното, което каза колежката. Колкото по-голяма е фрагментацията, толкова по-голяма е разпокъсаността и, в отговорността на различните субекти и тогава те ще вървят по посока на най-малкото съпротивление – Евентуално могат да, се, да има забрана за предоставяне на определени програми за деца, но това не означава достатъчна закрила. Е, регламента за, закри... за защита на личните данни имаше за цел именно да е, въведе един такъв общ е, подход, но все още по отношение на закрилата на децата има голяма разпокъсаност. Това обърква и контролиращите личните данни, и родителите, и децата. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Благодаря ви. Нека и аз задам един въпрос. Имаме още няколко минути. Радвам се, че обърнахте внимание на нелекото положение, в което се намираме и ние политиците. От една страна следва да гарантираме закрилата на децата, от друга страна, не бива да прекаляваме, не бива да поставяме под въпрос основни права и свободи. Важно е да обръщаме внимание не само на закрилата на децата, трябва да разглеждаме правата на детето в много по-широк контекст. Според мен няма особено голям проблем с незаконното съдържание. Ясно е за какво става дума. Незаконното съдържание подлежи на наказателно преследване и трябва да бъде заличено. По-сложен е въпросът за това какво следва да се квалифицира като вредно съдържание. В отделните държави членки поради културни различия се прави доста различна оценка на този въпрос. Мога да ви дам за пример порнографията. Доста различни са представите за това какво представлява порнографски материал и какво не. В филмовата индустрия мога също да цитирам един подобен проблем. Basic Instinct, един ам, филм, който в момента е класика в жанра, предизвика скандали в САЩ на времето, но не заради ужасяващите сцени на убийства в него. Виждате, че има разлики между отделните държави членки, настъпват и промени в нагласите. Не знам дали може да има общо европейско определение на вредното съдържание. Много ще е трудно да се намери такова определение, според мен. От това ще възникне и проблем с разработването на общ кодекс за поведение. Как да разработим такъв, ако са различни ценностните системи в отделните държави членки? Um, well, uh, that is the challenge. Да, наистина това е е същината на предизвикателството. Европа наистина не е на едно мнение, що се отнася до е, отглеждането и възпитаването на деца и съответните ценности. От друга страна, смятам, че е направено доста. Що се отнася до класифициране на съдържанието, аз знам, че е, е, много се работи по евентуалното хармонизиране на системите, така че ако нормативната уредба и да не е една и съща навсякъде, поне инструментариумът да е, да е един и същ и да се въведат най-малко едни минимални стандарти на защита и оттам нататък вече да се даде възможност за проява на националната специфика. Аз наистина подчертавам значението на тези минимални стандарти, кодекси на поведение – и вече гъвкавост. С усещането съм, че стъпките в тази посока са добри, положителни. Ще е нужна политическа воля. Разбира се, за да се поставят тези въпроси най-високо на дневен ред. И е, немалко усилия, така че приетите стандарти да се спазват и от друга страна обществеността да е широко и е, щателно осведомена за тях. Разбира се, в Европа има разлики по, по, по отношение на, на образователните системи, на, на степента на цифрова грамотност. Е, е, е, е правомощията на Европейския съюз са ограничени в това отношение, знам, но е, от всякъде вече се чува, че образованието следва да даде отговор – е, да, цифровата грамотност се вгражда във всяка една политическа област, но някак си не се разпространява в достатъчна степен. И парламентът наистина може да бъде лидер в това отношение. По отношение на е, категориите съдържание, е, според мен е много добре, че в проекто директивата новата за аудиовизуалните услуги и това положение изрично се включва на системата на указатели за съдържанието. И две неща. Много е важно да се споделя е, най-добрия опит е, между държавите членки. Юрга, ще, смятам, ще се докаже като форум е, за такъв обмен, специално по отношение на класовете съдържание и толкова по-добре. Но, това, което буди известни опасения у мен поне. Понякога е, че ако наложим тези системи на класифициране на съдържанието, както е обичайно, без координация помежду ни, помежду страните, това ще породи е, объркване. И, разбира се, това е инструмент, класифицирането на съдържанието за регулиране на достъпа на децата до интернет, но е нужна последователност една и съща система, едни и същи понятия трябва да действат навсякъде и в различните, в рамките на различните платформи. Не само по отношение на аудиовизуалните услуги, е, по смисъла на въпросната директива, а и в други области на политиката. Благодаря на гостувалите ни днес експерти. Благодаря за много ползотворните дискусии, които проведохме днес сутринта. Мисля, че ни дадохте немалко препоръки. Изтъкнахте най-вече, че една от основните области за работа е грамотното боравене с медиите. Грамотното боравене с медиите няма да допринесе за решаването не е единственото, което ще допринесе за решаването на проблема, но ще помогне на децата и подрастващите да подхождат по-критично към медиите и да се опазят от опасностите, които ги дебнат в онлайн среда. Благодаря ви. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Днешните дебати ще са много полезни за по-нататъчната ни работа. Желая ви приятен ден и успех в по-нататъчната ви работа. Веднага пристъпваме към заседанието на координаторите, но нека преди това направя няколко съобщения. Das haben wir ab, ab, ne? Äh, die nächste Sitzung, die für den 5. März vorgesehen war, weil wir... Следващото заседание бе предвидено за 5 март, но през изминалите два дни работихме много усилено, за това заседанието предвидено за 5 март се отменя. Ще се видим отново в понеделник, 19 март. Заседанието ще се проведе от 15 до 18.30 часа а на 20 март ще заседаваме целия ден от 9 до 18.30. Благодаря, както обикновенно сърдечно на преводачите. Ще направим кратка почивка, след което ще продължим с заседанието на координаторите. Благодаря и приятен ден!